Dear friends, ladies and gentlemen, good afternoon. Председателят, скъпи приятели, госпожи и господа, добър ден. Нека започнем заседанието. Може би след няколко минути към нас ще се присъединят и други колеги. Смятам, че днешното заседание е важно. Нека първо приемем дневния ред. Дневният ред е в набора от документи, с който разполагате за днес. Ако няма възражения срещу него, той ще се счита за прият. Не виждам желаящи да направят бележки по дневния ред. Точка 2. Одобрение на протоколите от заседанието от 22 юли 2014 година. Този протокол също е в папките ви. Ако няма бележки по него, той се счита за прият. Не виждам желащи да направят бележки, с което протоколът се приема. Точка трета. съобщение на председателя. Имам само едно, но изключително важно съобщение. Заседанието на комисията ни на 6 и 7 октомври ще бъде отменено. Причината е явна и изключително важна, а именно едната седмица ще се провеждат изслушвания. Нашата комисия ще участва в изслушвания в продължение на 4 дни, от понеделник до четвъртък включително. Следващата седмица предстои да участваме в изслушвания в понеделник и вторник. Тоест, предстои ни участие в изслушвания в рамките на 6 дни. Понякога ние ще сме водещата комисия, понякога ще участваме в изслушванията наред с други водещи комисии. Това ще бъдат изключително важни прояви. На нашата комисия се пада огромна отговорност. През следващите 10 дни ни предстои много работа. Още нещо. Ще участваме в качеството си на асоциирана комисия в още три изслушвания. Тоест на тези изслушвания ще присъстват представители на нашата комисия. together nine committees. това ще доведе до много значителни промени в графика ни на работа. Заседанието ни, предвидено за 6 и 7 октомври, се отменя. Ще участваме в общо 9 изслушвания, в рамките на 6 от които ще ни се пада много важна роля. Точка четвърта. Промишленост, конкурентоспособност и политиката по отношение на космическото пространство. Предстои изявление на комисар Нели Ферочи. Добре дошъл, господин комисар. Ние се срещнахме с вас през месец юли тази година. Тогава всъщност се проведе вашето изслушване. Предстои ни да се подготвим поне за 6 подобни прояви през следващите две седмици. Днес вие представлявате комисията, отговаряте за промишлеността, конкурентоспособността и политиката по отношение на космическото пространство. Проявяваме специален интерес към програмата Галилео. На последното заседание на комисията ни бяха поставени въпроси във връзка с тази програма. Проявяваме интерес също и към акта за малкия бизнес и всички аспекти, свързани с политиката в областта на конкурентоспособността. Разбира се, ако колегите желаят да зададат въпроси и от други области, могат да го направят. Но това са областите, които принципно представляват интерес за нас. За това бих ви помолил, господин комисар, в уводните си думи да се спрете по-конкретно върху тях. Разполагаме с един час за тази точка от дневния ред. Господин комисар, давам ви думата за встъпително изказване. Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на Комисията по промишленост и енергетика, благодаря ви за отправената към мен покана да Присъствам на днешното ви заседание в рамките на диалога между парламента и комисията, който според мен е изключително важен. Както каза вашият председател, ще поставя акцента върху три момента. С ваше позволение, господин председател, накратко ще представя доклада за конкурентоспособността, след това ще се спра върху акта за малкия бизнес и накрая ще се спра върху програмата Галилео. Докладът за конкурентоспособността. Особено съм удовлетворен от това, че днес имам възможност да ви представя основните констатации от двата доклада, които бяха публикувани от Европейската комисия на 11 септември. Вече за трета поредна година се публикуват тези доклади. Нека заявя също, че ще се спра само върху най-основните моменти от тях. Докладите са публично достояние и можете да се запознаете с тях. Ще се спра върху шесте основни послания, които можем да извлечем от тези доклади. Съдържанието на докладите, според мен, е много важен принос за процеса на подготовка на годишния обзор на растежа. Докладите са и много важни във връзка с подготовката на европейското полугодие. Именно така трябва да бъдат тълкувани тези два текста. А що се отнася до основните им послания, първото, според мен, е, че са необходими инвестиции в по-голям размер във всички отрасли на економиката. Ако искаме да насърчим економическото оживление, са ни необходими инвестиции. Инвестиции за насърчаване на националното потребление и за укрепване на конкурентоспособността ни. Необходими са ни както частни, така и публични инвестиции. Инвестициите са предпоставка за растежа, а предпоставка за инвестиции е наличността на капитал – Една от констатациите в докладите е, че достъпът до финансиране продължава да е проблем в редица държави. Това въжи с особено голяма сила като се вземат предвид големите разлики между лихвените проценти в отделните държави членки. Различен е и размерът на предприятията, които кандидатстват за финансиране. Особено голям е проблемът с достъпа до финансиране за малките и средни предприятия. Комисията възнамерява да допринесе за решаването на този проблем не само чрез създаването на пълнокръвен функциониращ банков съюз, но и по линията на програма за подпомагане на малките и средните предприятия. Това е програмата Косме, която е пряко насочена към улесняването на достъпа до финансиране. Третото послание. Трябва да продължим дейността си в областта на новаторството. Новаторството трябва да стане по-ефективно. Научно-изследователската дейност трябва да бъде поставена на търговска основа. Трябва да се премахнат пречките пред научно-изследователската дейност. Отново за целта сме поставили началото на програма. Програмата Хоризонт 2020. Тя е насочена към научно-изследователска дейност, от която могат да проистекат новаторски постижения. Държавите членки също трябва да положат усилия за насърчаване на доваторството като предпоставка за растеж и конкурентоспособност. Четвъртото послание, съдържащо се в докладите, проблемът с разходите за енергия. Немалко държави членки, може би всички държави членки, са потърпевши от прекомерно високите цени на енергията. Особено ако сравним положението в Европейския съюз с това в трети държави, наши конкуренти. Държавите членки са свидетели на изключително високо повишаване на цените на енергията. Отчасти това се дължи на повишаването на разходите за мрежите, на данъците и налозите. Трябва да гарантираме по-висока конкурентоспособност на енергийните пазари, да продължим да инвестираме в интелигентни мрежи и енергийна ефективност, както и да продължим да работим за диверсифицирането на източниците на доставки. Петото послание. Европейските дружества трябва да разполагат с добър достъп до пазарите отвъд границите на държавите, където са установени. Това въжи както за достъп до пазарите в Европейския съюз, така и за достъп до пазарите на трети страни. Нашите дружества успяха да запазят конкурентоспособността си въпреки кризата. Вътрешният пазар продължава да е важен източник на растеж, най-вече за малките, по линията на малките и средни предприятия. Но именно малките и средни предприятия продължават да се натъкват на трудности, що се отнася до достъпа до пазарите, били те национални или международни. Следващото послание. Необходимо е да работим по-активно в областта на по-доброто законотворчество, намаляването на административната тежест и реформирането на публичната администрация. В докладите ясно се заявява, че онези държави, които постигат по-добри резултати, имат по-добре функционираща по-добри резултати, извинете, по отношение на публичната администрация и намаляването на административната тежест, имат и ефективно работещи предприятия. Каква е цялостната тенденция в Европейския съюз? Тя е положителна, но би могла да е и по-обнадеждаваща. Има големи разлики между отделните държави членки. Трябва да направим повече за преодоляването на тези разлики. Държавите членки от своя страна също трябва да продължават да полагат усилия. Комисията възнамерява да ги подпомага най-вече чрез ефективното прилагане на процеса в рамките на европейското полугодие. Председателят Бузек се спря и върху акта за малкия бизнес. Позволете ми да кажа няколко думи по този въпрос. Стратегията, разработена от комисията и одобрена от съвета и парламента, а именно стратегията за економическия растеж и конкурентоспособността, поставя акцента върху малките и средни предприятия. Те са добре интегрирани и в новата политическа програма на комисията, която цели да даде нов тласък на растежа, разкриването на работни места и инвестициите. Комисията Пакта за малкия бизнес очертава редица мерки, които са насочени най-вече към укрепването на ролята на малките и средни предприятия. Този акт бе прият през 2008 година и преработен през 2011 година. От тогава насам бяха предприяти впечатляващ брой действия на ниво държави членки, както и на ниво Европейски съюз. Целта на тези мерки бе мал... актът за малкия бизнес да бъде претворен в дела. Позволете ми сред тези мерки да откроя най-вече три инициативи, които според мен са особено важни. Директивата за просрочените плащания, която вече е въведена в националното законодателство на немалко държави. Второ, тестът за малки и средни предприятия, Целта е законодателството да насърчава колкото се може повече малките и средни предприятия. Третата инициатива е промяна в нормативната уредба за обществените поръчки, така че да се улесни достъпът на малките и средни предприятия до този пазар Актът за малкия бизнес ще е отправна точка за следващата комисия. Вероятно е тя да излезе с предложението за нов акт за малкия бизнес. Преди няколко дни поставих началото на обществено допитване. Надявам се, че в рамките на това допитване ще получим много предложения, които да допринесат за приемането на един още по-добър акт за малкия бизнес, който действително да е в полза на малките и средни предприятия. Ще се спра върху още нещо упоменато от вашия председател, а именно програмата Галилео. Много от вас сигурно са любопитни да узнаят какво е било предприето от инициирането на тази програма на сам не подлежи на съмнение стратегическата значимост на тази програма, чиято цел е да се създаде независима система за спътникова навигация на територията на Европейския съюз. Благодаря на вашия парламент за неотклонната подкрепа, която ни предоставяхте, както по отношение на финансирането на програмата, което залегна в европейския бюджет, както така и по отношение на разработването на новата схема за управление на програмата и на новата регулаторна рамка за нея. Особено важна бе и вашата помощ във връзка с разработването на приложенията на програмата. Посланието, което вие отправихте, бе, че е много важно да бъдат разработени тези приложения. Наистина се надявам, че ще продължите да ни подкрепяте и в бъдеще. Нека накратко ви изложа фактите. Пускането в действие на капацитета в рамките на така наречената фаза на пълна оперативна готовност. Стана факт в Френска Гвиана бяха създадени необходимите условия за пускане в орбита на първите два сателита в рамките на тази фаза. Но, както знаете, няколко часа след старта на двата сателита се оказа, че те не са били изстреляни в правилните орбити. Те трябваше да бъдат изстреляни в циркулярна орбита на разстояние 23 000 км от земната повърхност и под ъгъл от 56 градуса от екватора. Всъщност сателитите бяха изстреляни в елиптична орбита на възможно най-ниска височина 13 000 км от земната повърхност. Незабавно информирах за това колегиума на комисарите, както и председателя Бузек в писмо. Направих това веднага, щом получихме информация за това, че сателитите са били изстреляни в погрешната орбита. Към момента Работим на две нива. Първо, опитваме се да установим причините за този инцидент. Трябва да знаем какво точно се е случило, за да можем да избягваме подобни инциденти в бъдеще. От друга страна, правим оценка на положението с двата сателита, сателит 5 и 6, които в момента се намират в орбита. Опитваме се да ги позиционираме и да установим за какви други цели могат да бъдат използвани. Бе създадена независима анкетна комисия, която предстои да установи причините за инцидента. В нея членуват експерти от Европейската комисия и от Европейската космическа агенция. Някои членове на комисията бяха на посещение в Москва, където бяха проведени консултации с руската страна. Миналия месец независимата анкетна комисия излезе с предварителен доклад. Все още не е назрял моментът да изложа по-подробно констатациите на този доклад, но явно е възникнал проблем в рамките на третата фаза към момента се смята, че проблемът е от механично естество. Независимата анкетна комисия предстои да предприеме по-нататъчни действия, за да си създаде пълна представа за ситуацията. До края на ноември се предполага тя да излезе с окончателен доклад. Европейската космическа агенция продължава работа за решаването на проблема с двата сателита. Срещнах се с нейния директор, който ме увери, че те са под контрол и че изпращат сигнали. Европейската космическа агенция работи по различни сценарии. Най-вероятният сценарий предполага частично коригиране на орбитата. Не е възможно да бъдат изстреляни в първоначално предвидената орбита но след като веднъж орбитата бъде до някъде коригирана, ще преминем към изпитване, за да установим за каква цел могат да бъдат използвани. След това ще преценим дали и до каква степен ще могат да бъдат използвани за целите на програмата. В заключение, нека заявя, че сме убедени, че ще приключим програмата Галилео. Следващото трудно решение, което ни предстои да вземем заедно с Европейската космическа агенция и Ариана е кога да бъде следващото изстрелване. За момента не можем да се ангажираме с конкретен срок. За сега мога да ви кажа, че комисията подписа споразумение с Ариана за още три установки за изстрелване. Те могат да бъдат пуснати в експлоатация идната пролет. Господин председател, мисля, че това бе всичко от моя страна. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар. Сега предстои да дадем думата на представителите на политическите групи. Ще имате по две минути за изказване. Господин Елер от името на НП. Благодаря, господин комисар. Три въпроса имам. Първият. Вече имаме около 8-9 милиарда задължения от първия стълб на бюджета, а пък сега предвиждаме 20% съкръщение по предложение на съвета. Какви са вашите очаквания спрямо многодишната финансова рамка? Дали ще се отрази тя на космическите изследвания? Това първо. Второ, вие отдавна работите по този въпрос и трябва да премине в момента, е предвидено да премине към дирекцията по транспорт. С други думи, ще има много генерални дирекции, които ще работят по един и същи въпрос. Как смятате, че ще се отрази това преминаване под шапката изключително и предимно на транспорт? Благодаря. Грация, президенте. Благодаря, господин председателю. Поздравления на господин комисаря, защото от отдавна, всъщност 5 месеца, и тези 5 месеца му позволиха да въведе нещата в релси и да ги остави в добро състояние за бъдещия си наследник. Изключително бе интересно и важно това, което чухме и освен това ни позволи да свържем мерките, взети през последните години, с бъдещото повишаване на конкурентоспособността на този бранш. Проучването, което току-що ни бе представено, ни дава идеи за това какво ще се случи в бъдеще. Видяхме, освен това, и какви биха могли да бъдат трудностите, които се очаква, с които се очаква да се справи нашата промишленост. Целта за 20% ръст не само, че не е вече достижима, е дори по-отдалечена, отколкото беше в началото. В какво се състоят всъщност проблемите? Проблемите не винаги са принадлежат всъщност на обсега на контрол на фирмите. Прекъсва я председателя. Yes, um, even we are facing... Благодаря. Да, наистина имаме затруднения. Две и половина минути, казва председателят на преждоговорившата. 30 минути, 30 секунди даже надвишихте времето си. Следващият оратор, господин Хенкел. Да, това, което ни представихте, ни касае много и се надявам, че и в бъдеще ще получаваме такива регулярни справки за това какво се случва и какво се е случило. Разбирам от вашето изказване, че работим заедно с руската страна и така и пише в вестниците, Прочетох и във вестниците, че ще има участие от страна и на държавата Израел. Имам в този смисъл въпрос. Това вярно ли е, така ли е и дали си сътрудничим и с Съединените щати или се опитваме само да работим на базата на двустранни отношения Съветски Русия, Европейски съюз. Благодаря. Господин Теличка сега от името на Алде. Е, благодаря, господин председател. Ще се изкажа след колегата Кора. Uh, uh, uh, благодаря. Ако благодаря за това, че приемате тази промяна в изказванията. Благодаря и за презентацията. Въпросът ми е свързан с програмата Галилео. Казахте, Европейският парламент одобри финансирането и съответната регулаторна рамка. Няма защо да ни обяснявате на нас колко е важно развитието на тази програма. Ние сме убедени в това и сме загрижени от загубата на тези два сателита. Може би тази загуба не е окончателна, но искам да ви попитам нещо по-конкретно за парите, които загубихме всъщност в това начинение в това приключение? Как ще се отрази то съответно на цялата програма? Дали не можем да намерим някакъв заместител за тези два сателита? Как ще се развият събитията от тук на Седне по вашите предвиждания и как ще ни държите в течение? Благодаря. Благодаря ви, госпожо господин Силикатис от името на Обединената конфедеративна левица. Κύριε Επίτροπε, το πρώτο θέμα είναι σε ό,τι αφορά την... Господин Еврокомисар, първият въпрос, който искам да поставя е свързан с финансирането на програмите и подпомагането на малките и средни предприятия. Съвсем основателно отбелязахте нуждата от инвестиции. Но, като се има предвид, че има ограничения точно в програми за финансиране на малки и средни предприятия и то до 2015 година, от вас не чухме нищо конкретно относно увеличаването на финансирането по програмите, е, нито за разширяване на достъпа на малки и средни предприятия до тях. Уместно се констатира, че достъпа на малки и средни предприятия до финансиране е затруднен. И още нещо по въпроса за спътниците. Мерките. Сега абсолютно независимо от проучването, е, кое, и анкетата, която, за която ни говорихте. Как могат да се избегнат а, подобни провали в бъдеще? Съдейки по всичко чуто, около 20 подобни сателити се предвижда да бъдат раз... изработени. Това са огромни разходи в период на економическа криза, на економически спад, а това поражда много въпроси. И именно в светлината на чутото и видяното от е, отделните е, страни и специално за програмата. Тази програма поглъща огромни средства. А страните и техните граждани биха могли да ги използват по-добре в други програми. Председателят, благодаря. Господин Хелмер има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисар Ферочи за изключително интересното изложение. Особено се заинтересувах от това, което ни разказа за конкурентно способността. Това, което той подчерта като главен проблем, бе цената на, енерги... на енергията. И аз съм съгласен. Това наистина е изключителен въпрос, изключителен проблем, който трябва да се справим ние, ако искаме да сме конкурентни. Това, което не спомена обаче, комисаря е защо това е така и отговорът е защото това е плода от нашите стратегии, от стратегиите, които провеждат държавите членки. И, правителството на Обединеното кралство не прави изключение, съжаление. Това е всъщност вина на Европейският съюз и неговите регулатор, регулаторни механизми. Както каза господин Отингер, както каза и комисарият Таяни, който вече не заема този пост, но създаваме чудовище, което ще изяде всичко постигнато в, цената на, в областта на ценообразуването. Няма значение за кой сектор става дума, бил той частен или, или държавен. Има задлъжнялост и тук сме рекордьори в тази област на задлъжнялостта. Това още се отнася повече за публичния сектор, отколкото за държавния и за публичния за частният сектор. Защо тогава някоя частна фирма от чужбина ще реши да дойде в Европа, вместо да отиде в Китай или в Средните щати, където нещата са много по-добре регулирани и по-ефтини. Фирмата би трябвало да си изгубила акъла, за да направи такъв избор за нас. Няма как да противодействаме с други думи на високите цени, ако продължаваме така. И това ще се отрази и на екологичните ни намерения, които размахваме пред всички. Благодаря. Мистер Шауфхаузер, non-attached. Микрофон за оратора, моля. Микрофон за оратора. Ma question porte uniquement sur la question des lanceurs. Ces lanceurs sont une coopération réussie. Два въпроса, за който става дума, са всъщност предприятия, които работят съвместно с други фирми. Нуждаем се от нова информация за това как до сега тези предприятия, работейки съвместно с Русия, могат да бъдат заменени с нови технологии, които да заместят и прилаганите до сега от тях руски технологии. Председателят, благодаря. Така че да дадем думата на господин Еврокомисаря за отговор на първия кръг въпроси. Благодаря, господин председател. Преди Ще започна с въпроса на господин Елмар. Въпроса за дис, дискусията относно бюджета за следващите години е факт. Съзнавам го не осъзнавам необходимостта да се намери решение в преговори между с парламента и съвета, особено що се отнася до корекция на бюджета за тази година. Доколкото ми е известно, е, това няма да има пряко отношение към финансирането на Галилео. Позволете да се спра на този въпрос малко по-подробно, с което ще отговоря и на други въпроси за финансирането. В момента а, имаме доста солидно финансиране в многогодишната финансова рамка, специално за проекта Галилео, Галилео, за разлика от други сфери от общност, общностния живот. Така че поне за момент момента мога да кажа, че това са стратегически програми за Европейския съюз, които са съответно осигурени, обезпечени финансово. Вече проведох предварителни срещи и разговори с е, еврокомисария Шефкович дори тази сутрин говорихме и обсъдихме редица въпроси, които ние ще трябва заедно да разглеждаме и, и за които да търсим решение. И стигнахме до извода, че най-спешният за решаване въпрос е, в интервала между тази и следващата Европейска комисия е въпроса на финансирането по отношение на някои про, а, програми. Това е пределно ясно за мен. Оказва се, че и колегата Шевкович е точно толкова наясно. Госпо, госпожа Стоен, за съжаление, не успя да завърши въпросите. Може би, ако желаете, можем да поговорим двустранен план по интересуващите ви въпроси. Е, господин Хенкел зададе следващия въпрос. Да, е, наясно сме, имаше информация за медиите, че едно формирование от Израел, не знае дали е, е фирма или организация, предлага да помогне. Сега истината е, че Европейската космическа агенция работи по установяването на кон, контакт, за да се провери доколко сериозно е предложението. Моето впечатление от разговорите с Европейската космическа агенция е, че те не гледат много сериозно на това предложение. Те, разбира се, предлагат собствени средства, но и в взаимодействие с нашите да ги нарека така, изпълнителни агенции Ариани и Спейс. Така че тук, от тук ще се види до каква степен можем да използваме сателитите, дори ако не влязат, не са изведени в предвидената орбита. И до каква степен е възможно тяхното използване. Следващия въпрос бе за, за, е, от госпожа Ван Нифайн Ойзен, ако правилно си изпомням. Става дума за приложението и разходите. По отношение на приложението, храня надежда, че парламента и съвета ще подкрепят комисията, не тази, но следващата комисия, но винаги, когато ние имаме усещането, че се нуждаем от а, съответница от законодателни инструменти, ще направим необходимото по отношение на Галилео. Дали ще става дума за някакви стимули, които да са съответно правно обвързващи или нещо друго. Едно мога да кажа, че много скоро време ще получите информация за разходите. Говорим за около 50 750 е, е, милиона евро, от които трябва много ясно да кажем, че тези разходи са включени в бюджета. Дори ако се стигне до извода, че извеждането в орбита е било чиста загуба, за сега не говорим за такова нещо, плановете за Галилео са разработени по такъв начин, че спътниците, които трябва да бъдат изведени, в края на съответната, за получаване на съответната констелация предвижда 6 спътника да изпълняват резервни резервна функция. Така че тези фун... спътници ще изпълнят точно тази функция и няма парите да се окажат пръснати. Господин Сикилиотис, как да избегнем такива проблеми в бъдеще? Това е основната ни грижа и в момента работим много ем, с много тясно сътрудничество в анкетната комисия и търсим всякакво сътрудничество и подкрепа от, е, от руската страна, да се разбере къде сме сбъркали, е, какво ще се направи за извеждането на следващите спътници във вярна орбита, но също така а, това, което ние предвидихме за, за програмата, са три нови извеждащи установки за Ариана 5. Така че ние предвиждаме извеждане на 4 сателита по едно и също време. Мисля, че през следващата пролет можем вече да използваме, да говорим за изцяло европейска извеждаща установка, което е вариант на Мариана 5. За е, следващия въпрос, свързан с цените на енергията. Разбирам ви, е, макар че не съм напълно съгласен. Правим всичко по силите си, за да не се стигне до особено сериозно отражение на енер... цените на енергетиката, енергоносителите за нашите фирми. Това, което мисляме и очакваме скорошно решение на съвета, през октомври в рамките на новите цели, които ще бъдат включени в новия пакет за климата след 2020 година, е свързано и с цели как да подобрим конкурентната способност на нашата економика след настоящата моя презентация пред вас ще застане еврокомисарят Етингер и той ще ви разкаже повече за разработваните стратегии в областта на енергетиката и климатичните промени. Те напълно отговарят на, на заложените в това отношение цели. И в отговор на господин Шафхаузер, защо, впрочем, за руската технология и защо сме зависими от тях. За жалост отговора е много простичък. В момента в, на извеждането е единствената налична е, установка за извеждане на пазара бе Съюз. Е, е, Имаше три възможности. Вега, твърде малка установка, недостатъчно мощна за извеждане на сателитите от програмата. Ариана беше твърде голяма и трябваше да се доработва за нашите сателити. И единствено Съюз, е, е, която впрочем система има истински рекорд е, за последните 20 години. Над 90, около 98% от всички извеждания са осъществени от системата Съюз. Председателят, е, благодаря. А, господин еврокомисар, е, да чуем следващите пет, петима колеги и можем да приключим а, е, в 4 и 10. Мисля, че в минута и половина трябва да можете да се поберете, колеги. Госпо, господин Маринеско. Благодаря, господин е, председателю, господин еврокомисар. Вече споменах е, че подобни инциденти могат да възникнат. Важно е, е проучванията и анкетата, която ще проведете, да доведем максимално бързо до изводи, така че да знаем какво да правим в бъдеще. По този въпрос искам да кажа две неща. Първо, Галилео трябва да продължи как стои въпроса с изстрелването на следващи сателити от тази програма. Е, каква, е, какъв е срока за пускане в действие на тези сателити. Той трябва да се спаси. И освен това, в същия регламент се говори за ЕГНОС и става дума за разширяване на програмата за върху цялата територия на Европейския съюз. Как ще стане това? Господин Салини е следващия, на когото председателя дава думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин еврокомисар, ще ви попитам нещо, което не е напълно във вашия ресор. Но тъй като Говорихте подробно по въпроса за малките и средни предприятия. Е, искам да очертая следния важен политически приоритет. Един от най-големите врагове на малките и средни предприятия, пък и не е само техен, е размера на до сега съществуващия държавен сектор. Като казвам това, имам предвид сектор, който е под пряко влияние на държавната политика. Така не може. Нашите малки и средни предприятия получават дължимото с огромно закъснение, една-две години, включително и държави, които не провеждат специална индустриална политика. Да, държавата трябва да е наясно как да управлява економиката, но нека прави това, което държавата наистина може да прави. Работил съм в държавната администрация, в държавния съвет, но това от отражение върху економиката а, никога не е било резултат от моята дейност. Сега госпожа Сандер. Благодаря, господин председател. Въпроса ми допълва казаното от моите колеги, специално за малките и средни предприятия. Господин еврокомисар, споменахте резултатите, кои са насочени към малките и средни предприятия с огромен потенциал в областта на заетостта. Говорихте по-специално за подкрепа в иновациите, достъп до финансиране, до упростяване, до обществения пазар. Но мисля, че си заслужава да подкрепим и още нещо. Достъп и въвеждане на нови технологии от малки и средни предприятия там, струва ми се, има наистина голям потенциал за заетост. Малки и средни предприятия от една страна, цифровизация от друга и мисля едно съчетание на двете би допринесло за повече конкурентоспособност. Е, Благодаря, госпожо Сандер. Господин Теличка. Благодаря, господин председател. Добър ден, господин комисар. Ще поставя един допълващ въпрос за финансирането на Галилео. Доколкото разбирам, проблемът е от механично естество. Ще бъде ли подведен под отговорност доставчика на услугата по извеждане в орбита и как ще се постигне положителен резултат? Подчертахте, че са необходими инвестиции с оглед на конкурентоспособността, както публични, така и частни. Засегнахте и въпроса за достъпа до инвестиции. Мисля, че има немалко възможности за финансиране. Проблемът се свежда не само до достъпа до финансиране, но и до създаването на подходящи условия за инвестиции. Какво смята да направи комисията по този въпрос в бъдеще? И няколко думи за новаторството и по-точно по-ефективното новаторство. Напълно съм съгласен с това, което казахте по този въпрос. Смятам, че трябва да имаме възможност да измерваме резултатите постигнати с средствата от бюджета на Европейския съюз, независимо дали това са средства от фондовете или по линията на програми. Как можем да измерим резултатите постигнати с помощта на европейския бюджет по отношение на новаторството? Още един колега иска да вземе думата. Заповядайте. Моля, включете си микрофона. Галилео може да стане оперативна, може и да не стане. Но защо не се набират пряко средства за тази програма? Господин Ферочи, вие имате опит в Италианското министерство на външните работи. Но това означава ли, че сте достатъчно добре квалифициран, за да обсъждате а, и да работите по въпроси, свързани с промишлеността и конкурентоспособността? Не би ли трябвало един бизнесмен да работи по тези въпроси? Казвам това като човек, който дълги години се е занимавал с бизнес. Okay. Мисис Грифин? Да, мисис Грифин. Shall I just start? Госпожа Грифин. Благодаря, господин комисар. Благодаря, господин председател. Малките и средни предприятия нерядко се класифицират в една обща категория. Много често обаче се има предвид финансирането на малки и микропредприятия. предприятия как може да се гарантира един бърз и гъвкав механизъм за достъп до финансиране за микропредприятията? Как смятаме, как възнамерявате също така да преодолеете неравнопоставеността между половете и различните етноси по отношение на предприемачеството? Благодаря, госпожо. С това изчерпахме списъка на желаящите да поставят въпроси. Господин комисар, имате думата за отговори. Yes. Uh, uh... Господин Маринеско, мога само да повторя онова, което казах. Най-сложната, най-неотложната задача за комисията е решението, което трябва да вземем в един момент за следващото извеждане в орбита. Първоначално възнамерявахме да изведем в орбита още два сателита, докато не добием ясна представа за ситуацията, докато не добием ясна представа за това какво се е случило и защо, докато не сме сигурни, че ще се предприемат коригиращи действия, няма да можем да вземем решение за следващото извеждане в орбита. Прекалено е рано днес да ви дам отговор. Надявам се, че до края на октомври, когато предстои да приключи работа независимата анкетна комисия, ще разполагаме с всички данни, които са ни необходими за вземането на съответното решение. Работим по ЕГНОС, Работим за увеличаването на покритието на услугата, която се предоставя по ЕГНОС. Господин Салини, осъзнавам естеството и мащаба на проблема, за който говорихте. Комисията е работила по този проблем от различни гледни точки. Спомняте си за европейското полугодие. Процесът в рамките на полугодието току-що приключи с публикуването на препоръките по страни. В немалко от тези препоръки ясно заявихме, че в много отрасли е необходимо либерализиране на економиката, че това е двигателят на конкурентоспособността и растежа. Най-вече, що се отнася до либерализирането в областта на местните услуги, Европейската комисия е готова в известна степен да се намеси, за да насърчава конкурентоспособността. Това въжи с особена сила за енергетиката. Необходимо е също така да се либерализира и отрасълът на железопътния транспорт. А що се отнася до други отрасли, тъй като те са с особено чувствителен характер, нямахме възможност да се намесим. Имам предвид водоснабдяването. В някои държави това е една особено деликатна тема. Госпожа Сандер Напълно съм съгласен с вас за това, че малките и средните предприятия трябва да бъдат подпомагани при достъпа до най-високо развити технологии. Възнамеряваме да предприемаме подобни действия, най-вече като подпомагаме програми за научно-изследователска и развойна дейност. В рамките на програмата Хоризонт 2020 има цял набор от мерки, които са посветени на малките и средни предприятия и техния достъп до най-високо развити технологии. Въпроса за системата от ракети носители Сориус. Това е един изключително важен проблем. Докато обаче нямаме пълна представа за ситуацията и докато руската страна не поеме ангажимент за коригиращи действия, докато не знаем каква е била причината за инцидента, ще е много трудно да се продължи работа по Ариане Еспас. В миналото обаче Сойус бе една изключително надежна система, that, uh, uh, can... Uh, съюз бе една изключително надежна система. Сътрудничеството ни с руската страна бе много ползотворно. Трябва да намерим нова основа на по-нататъчното ни сътрудничество. Мога също така да ви уверя, че ще предприемем насрещни мерки, че и европейската страна ще бъде активна последващия ви въпрос говорихте за създаването на благоприятни условия за инвестиции. Прав сте, наистина трябва да се създадат благоприятни за предприятията условия. Има различни възможности за това. Мога само да повторя онова, което вече казах, а именно намаляване на административната тежест и ефективна публична администрация в държавите членки. Може да се предприемат действия и на европейско ниво. Вече предприемаме мерки в рамките на програмата за пригодност и ефективност на законодателството. Държавите членки обаче също трябва да се включат в процеса по въпроса с структурните фондове. Радвам се, че ги опоменахте като инструмент за насърчаване на новаторството. По, в рамките на настоящия програмен цикъл в особена степен се поставя акцента върху новаторството. На следващата комисия ще се пада задачата, падне задачата да следи за освояването на средствата по фондовете в държавите членки, така че да се постигне в пълна степен тази цел. Въпросът ми по-скоро бе дали наистина по рамковата програма за структурните фондове ще има механизъм за измерването на резултатността от инвестициите по тези фондове с оглед на новаторството. Да, има набор от показатели, с който измерваме резултатността в областта на новаторството. Ние работим с тези показатели. Въпроса на господин Кобун. Не. В рамките на Галилео няма да бъдат позиционирани отделни моторни превозни средства, например. Няма да има посегателство върху неприкосновеността на личния живот на европейските граждани. А що се отнася до квалификацията ми, да, аз съм дипломат, продължение на 5 години работих в постоянното представителство на Италия в Европейския съюз. Правя всичко, което е по силите ми, за да представлявам колкото се може по-добре интересите на промишлеността. В отговор на последния въпрос, поставен от госпожа Грифин, със сигурност Възнамеряваме да подпомагаме микропредприятията. Заедно с малките и средни предприятия те имат достъп до финансиране по програмата Косме. Тя е предвидена най-вече за малките и средни предприятия, но може да се финансират по нея и микропредприятия, разбира се. А що се отнася до жените предприемачи, работим по този въпрос в рамките на програмата за подпомагане на предприемачеството в Европейския съюз. Uh, Благодаря. Благодаря ви, господин комисар. Благодаря ви за това, че се нагървате с отговорността за малките и средни предприятия, а и носите на плещите си отговорността за програмата за космически изследвания. Това са два много важни въпроси. Благодаря. Оставят ви още няколко седмици. Работа като комисар, благодаря ви за посещението. Най-вероятно ще имаме и други поводи за срещи и разговори. Благодаря. Благодаря ви, господин председател. Good luck with hearings, huh? Желая ви успех с изслушванията на комисарите. Which is okay. Commissioner designate. But, okay. Well, we are just in time, yeah? Mr. Commissioner is here. No, He's in the house already, but he will come to uh, okay. Dear colleagues, next... Скъпи колеги, следващата точка от дневния ни ред е среща с комисар Отингер, заместник-председател на Европейската комисия. Той е вече в сградата на парламента, някъде по пътя към нашата заседателна зала в някой от коридорите. Нека да изчакаме да пристигне. Uh, good afternoon once again. Още веднъж добър ден, колеги. Трябваше да помогна на господин Отингер да се спаси от всички събеседници, които го бяха наобиколили тук на входа на залата. Така че вече е сред нас и можем да преминем към следващата точка за енергийната сигурност, за сигурността на енергийните доставки и тяхната обезпеченост. Давам думата на комисаря Отингер, заместник председател на Европейската комисия и комисар завеждаш ресора енергетика. Имаме час, час и 15 минути за този дебат. Не е много време, но ще направим каквото можем, за да се вместим в дебата. Нека да ви припомня предложенията на Европейската комисия, представената от Европейската комисия стратегия през юни месец, както и събитията от това лято, кризата Украина, имам предвид, които ни напомниха отново, че кризата не се спира на границата на Европейския съюз. Това е европейски проблем, който няма граници. Господин заместник председател, вие обещахте, че ще промените събитията и ще превърнете енергийният въпрос в всеевропейски въпрос, част от нашата външна политика дори. И така, в изпълнение на това си намерение, вие участвахте в много важни разговори, например за цената на гъста, гъста, който ни доставя Русия, както и изплащането на неизплатените задължения заедно с министър-председателят Яценук, както и 8 министър-председатели министър на съседни държави. Тези преговори, тези разговори се проведоха и в присъствието на италианското ротационно председателство. Там въпросите бяха обсъдени надълго и на широко и изводите за енергийното обезпечение, които бяха разписани като краен документ, са с изключителна важност в тази област, в областта на енергийната ефикасност, енергийната обезпеченост и сигурността на доставките, които ни занимават от последните пет години насам. И така, господин заместник председател, Заповядайте за встъпителни бележки. 10, 10 минути мога да ви дам. Господин председател, уважаеми господин Бусек, уважаеми госпожи и господа евродепутати, благодаря за отправената покана. Благодаря много за това, което бих определил като добро и конструктивно сътрудничество с ИТРЕ в областта на енергийната политика. Аз за себе си мога да кажа, че винаги съм се чувствал добре в тази комисия. На добър час, господин Бюзек Бузек. Е, в... Аз съм силно заинтересован да продължим сътрудничеството за, заедно с колегите Левандовски и е, Таяни. Е, тук има бъдещ, бивши мои колеги, така, с които имаме дългогодишни връзки и така крайна сметка говорим за по-нататъчната европеизация на енергетиката. Не всички задачи в големите предизвикателства могат да се разрешат в европейски мащаб, но енергийната инфраструктура, сигурност, солидарност, външна политика, в общата, общия пазар, енерги, цените на енергоносителите, всичко това се фрагментира, фрагментирано на 28 се разрешава много по-трудно, отколкото на европейски европейско ниво. Тоест, по-нататъчната европеизация на енергийната политика трябва да остане ваша и наша задача. Вече сме сторили в посоки в, стъпки във вярната посока приложихме до голяма степен третия пакет за единния пазар от, заедно с различните държави членки уредихме въпроса за енерги, енергоносителите въведохме нас над трансгранични, регионални, общоевропейски мрежи и с е, механизма за свързане на Европа. Е, ще продължим така през следващите години. Първата и първия списък е, ще бъде изготвен след по-малко от година. До края на годината ще бъдат взети други важни решения. И аз съм твърдо убеден. Утре очаквам представители на Норвегия, на Алжир, на Русия, представители от Азербайджан. Тоест, с обща европейска политика в областта на енергетиката, добросъседството и економиката, ние ще бъдем авторитетен играч. Иначе в момента, е, в, противен случай, он ще, се, ще изпадне положението на губещия играч. Зная, че е, следващия въпрос, който ще обсъждаме в понеделник, се е свързан с цифровизацията, е, всички въпроси свързани с цифровизацията, с е, обслужването на клиентите и така нататък. Битката с Силициевата долина можем да спечелим само заедно. Така че аз смятам, че ще продъл... трябва да продължим да работим в една разумна политика на законотворчество и да можем да продължим така в областта на цифровизацията, ако бъдем избрани в края на годината. През октомври за комисията състоят, предстоят важни въпроси. Първо, е, стратегията на комисията от 2020 до 2030 година. Това е важна част от нашата стратегия в областта на енергетиката и климатичните промени, както и стратегията 2020-2020, която ние следим отблизо и изпълняваме в срок, също е много важна. Но няма друг сфера от нашата социална и економическа политика, както енергетика. Това се отнася и за потребителите, и за инвеститорите производство, транспорт, съхранение, ефектив, инвестиции в е, ефективното използване 2020 е, е въпрос, който предстои пряко на дневен ред. Затова и в съвета, и в парламента през следващите 6 до 9 месеца ще трябва да бъдат взети решения по отношение на целите за 2030 година. Надявам се на октомврийската сесия на Европейския съвет той да получи съответната подкрепа и зелена светлина по тези въпроси. Съвсем съзнателно избрахме три цели имаше хора, които казваха, че е достатъчно да намалим емисиите на въглероден двуокис. Да, това е решаваща цел. Но всеки, който използва нови технологии, технологии, който използва възобновяеми енергоисточници, прилага на ЦЦС и би искал да а, има повече цели и всеки, който не желае да прахосва пари за енергия, трябва да помисли за енергийната ефективност в строителството, в транспорта, в домакинствата, в промишлеността и то конкретни цели, които и конкретни задачи, които да ни отведат напред. Затова ние решихме 40% намаляване на емисиите на CO2, 27% дял на е, възобновяемите енергоисточници в енергийния микс и 30% по-висока енергийна ефективност. Само е, е, една, е, едно ще кажа, 27% като участие на е, възобновяемите енергоисточници в енергийния микс е ма твърде малко. В момента имаме 21% и 10% и дори по-малко. 20% за всичко, 10% за транспортния сектор, малко биогориво, е, електромобили, но при био е, горивото, всички знаят какви са проблемите с устойчивото развитие. Така че там стоеността е намалена. Ако не се стигне до сериозен пробив от втора, трета генерация, т.е. производство на биогориво от селско-стопански отпадъци, няма да постигнем тази цел. Но ако навсякъде искам да постигнем 20% и 10% в транспорта, това означава, че в, в, вече в а, е, производството на електроенергия имаме 34% възобновяеми и енергоисточници. А 27% означават, че през 30, 2030 година 45% от нашата електроенергия в Европа трябва да бъде от възобновяеми енергоисточници. Както както казаха френските ни приятели, 45% максимум, 55% атомна електроцентрала. Говорим за е, намаляване с 30%. От това са около 20 електроцентрали или е, за Полша какво означава това? 45 е, на 55. Това означава намаляване на работата и производство на електроенергия в, от топлоелектроцентрали. Нека не говорим само за Франция и Польша, това са най-големите е, пазари на електроенергия, но можем да вземем и Словакия, и Чехия, и когото друго, друг пожелаете. И така, това са конкретни цели, които ще приеме Европейския съвет. След това ще се пристъпи към законодателна дейност и това ще бъде задача на новата комисия. От началото на кризата с, между, с Русия и Украина, при което възникнаха ситуация, възникна ситуация близо до война, енергийната сигурност доби особено значение – и именно оттам е, е толкова важна и енергийната ефективност. Тя е първи краягален камък в нашата европейска стратегия за безопасна е, енергетика. И е, това е основен момент. По-малко разход на първични, е, е, на първични енергоисточници и по-малко внос. Ние сме най-големия пазар вносител в света което са теми, които добиват все по-голямо значение. Това е първо. Второ, в нашата стратегия която ще бъде внесена в съвета по енергетика на 6 е, октомври, която аз, ако бъде избран или моя приемник, ще обсъдим с вас е, през есента. Е, тя, тази стратегия съдържа подробен анализ на нашите пазари и нашето положение. Ще има много повече данни, факти, обстоятелства, отколкото до сега. Заедно с държавите членки ние ще проведем стрес-тест на економиката от гледна точка на а, енергийното потребление. И целта ще бъде как можем да намалим потреблението на енергия и нуждата от енергия. Става дума за изкопаеми горива, става дума за въглища, нефт, газ, става дума и за електри... електроенергия. Разбира се, гъста означава отопление в домакинствата, означава и отражение върху обществената инфраструктура. Въглищата доби, имат по-малко значение, има широки, широки възможности за производство, за транспорт и така нататък. Но един добре обезпечен пазар с нефт, ние имаме 120 запаси за 120 дни в това отношение. Имаме чудесни възможности за транспорт по ЖП транспорт, по сухопътен транспорт. Имаме възможности да говорим с Русия, Канада, Австралия, Южна Африка и така нататък. Но всъщност ние нямаме проблеми в този смисъл. Един е проблема. Това е нефта като инструмент на санкции в отношението с Русия. Но не всички видове нефт са с едно и също качество. Много рафинерии в Европа са специализирани за преработка на руски нефт и Роснефт. И ако източника е от Шотландия, от Либия, от Саудитска Арабия, преработването е невъзможно. Или не могат да произвеждат необходимите по-качествени ни фракции. Проблемът е ясен, осъзнат, но е проблем. Въпросът е за природния газ. Нека да помислим как да постигнем сигурност на газовите доставки за държавите членки. Ние разработваме и анализираме най-неблагоприятния сценарий. Какво ще стане ако? Ако Украина не е в състояние да осъществява трансфер на природен газ какво ще стане, а ако възникне опасност от е, терористична заплаха за тръбопроводите в Украина, ако има такава атака и ако Украина не желае да транспортира. Не е вероятно, не е възможно, но възможност съществува. Или какво ще стане, ако руската страна а, рус, използва гъста, газа като вид оръжие и спре доставките. Очакваме, че по въпросите на гъста а, Русия ще говори много, ще залага на това, но няма да го използва като оръжие. Вярваме обаче, че Русия ще стори едно. А, за да покаже, че Украина не е сериозна държава, че на нея не може да се разчита, че трябва да, в желанието си да я злепостави, тя може да използва това. Четири държави в Европа Испания, Великобритания, Португалия и Испания не са зависими от руските доставки. Впрочем, Великобритания работи за ед, още едно, е, ед, един лъч на северния поток, който не засяга Германия, стига до Полша. Но, о, 18 държави членки получават между 10 и 18% от а, е, държавите, но има няколко държави, които, 10, които 6 държави, които са абсолютно зависими от Газпром нашите резервуари е, с 81 е, милиарда кубика вместимост е, и държавите със собствено производство Холандия, Румъния, Великобритания, Германия са ги, благодарение на тях те са запълнени 90%. През септември те бяха пълни, както никога до сега. И нашата директива за, запаз, от гарантиране доставчик, доставките на газ предвижда 30-дневна дневна резерва и тя се прилага точно. От януари 2009 година ние се, се получихме много. Ние използвахме обратния поток, така наречения reverse flow. Дава се възможност за пренасочване доставките на газ увеличихме възможностите за пренос от една държава членка в друга, но не сме постигнали интеграция на всичките сегменти от пазара. Естония, Литва, Лит... Е, Латвия, Полша, Финландия. Е, там има планове, имаме съответни идеи да работим по линията на механизма за свързане в Европа, но да си кажем най-приятелски, трябва да внимаваме да да не се окаже, че това е регион с повече терминали за подаване на газ, отколкото граждани. Защото добре Финландия, къде да се създаде този вътрешен терминал е въпроса и така нататък. Поддържаме контакти с Норвегия. Те са готови да увеличат с 10% своя износ. Казаха го още 2012 година, но не повече. Алжир също е наш партньор коридора ще се осъществи, но там ще потече газ едва през 19-20 година. И имаме един основен проблем. Е, Русия продължава да третира е, газа и неговите цени като средство за политически натиск. Между 170 е, долара на барел се търгува газа, докато от Украина се изисква много по-сериозни цени след промяната на политическото положение. Украина има 20 милиарда тона газ собствено производство. Ние поддържаме ежедневно консултации с тях. Те не променят промя... своето производство. 20 милиарда кубически метра. И в резултат на стагнацията, в резултат на намаляване на производството на някои индустриални клонове, те продължават да поддържат. Крим е много болезнена тема. Знаем, че руските съвети трябва да бъдат убедени е, как ще получават съответно е, източници на, на е, енергоисточници от Крим. Надявам се да не се стигне отново до зелени човечета, както ги наричаме и така нататък. Много съм благодарен на словашкото, полското и унгарското правителство за това, че Ами, ежедневно милиони кубик, е, кубични метра текат в тази посока. Но руснаците направиха сериозни съкръщения на количеството през последните седмици. Е, дребни мерки, надявам се, с цел сплаш... Е, сплашване. Но това е момента да проявим и солидарност. И нека не забравяме две неща. Аз виждам нашата задача в това да гарантираме нашите граждани, нашата промишленост, нашата инфраструктура в цялата, целия Европейски съюз, е, гарантирано снабдяване на енергоисточници но е, нещата отиват по-нататък. Е, Европейски съюз 2028 плюс идват Западните Балкани, Швейцария, Молдова, Сърбия Украина, всичките и са еднакво важни по отношение на доставките на газ. Затова и преговорите между Русия и Украина, следващия кръг предстои на в петък, търсим временно решение. Ру... Украина да може еднократно, въпреки непокритите сметки, да купи от Русия газ с целта да се съхранят едни големи количества над 30 милиарда кубически метра, така че никой да не, се, да не си помисля през зимата, когато дори се стига до кражби на газ в а, Украина а, и когато Русина реши да, да спре подаването, а, Европейския съюз трябва да прояви солидарност, защото има страни като България, които не биват да бъдат поставени в положението да кажат, за мен Русия е по-важен партньор, отколкото е Европейския съюз. Да не допускаме това. Е, е, Благодаря ви. Сега преминаваме към изказвания от политическите групи от името на НП. За по 2 минути господин Каринс има думата. Първо, след това, след изявленията на политическите групи, имаме записали се колеги за изказвания. 15 колеги. Благодаря. Благодаря ви, господин Йотингер. От името на НП искам да заявя, че сътрудничеството, съдействието с вас през последните пет години бе изключително ползотворна. Когато е, вие взехте поста, бяхме още публикуваната и изработена до край директива за енергийно обезпечение. От тогава насам ние сме в много по-сигурно положение Русия се оказа все по-малко и по-малко надежден партньор. Въпросът е следният. В светлината на всички тези събития, как виждате вие връзките между нашата цел да изхвърляме все по-малко и по-малко въглероден диоксид, как виждате връзката между това с доставките? Например, за Полша най-лесният изход би било да се върне отново към кафявите въглища, за да се спаси от несигурността за руските газови доставки. Как може да изчислим квадратурата на този квадрат, който се оказва взаимо изключващ се? Първо ни трябват по-малко квоти, въглероден диоксид, а след това ни трябва повече сигурност. Как да ги съчетаем? Благодаря. Е, президент, Господин Зориньо от името на социалистите. Благодаря, господин председател, господин комисар. Искам да започна с положителна оценка на работата ви през изминалите пет години. Ще изтъкна един момент, който в момента може би изглежда маловажен, но е важен според мен за Европейския съюз. Работихте активно за увеличаването на мрежовите връзки между Иберийския полуостров и останалата част от Европейския съюз. В момента това е особено важно, ако Следва да постигнем целите, за които говорихте, като например гарантирането на сигурността на енергийните доставки за целия Европейски съюз и намаляването на емисиите. Необходимо е да приложим общо европейски подход. Трябва да се изгради не само економически съюз трябва да работим съвместно в области като енергетиката. Мисля, че с оглед на това е особено важна взаимосвързаността на мрежите. Този процес ще продължи ли да е в основата на работата ви и през следващия мандат? Пожелавам ви всичко най-добро, какъвто и пост да заемете в бъдеще. Господин Яцкевич от името на ЕКАРЕ. Благодаря. Имам следния въпрос към господин комисаря. Какъв е размерът на прогнозните разходи за постигането на целите 20-20-20? Какви ще са разходите, ако целта за енергийната ефективност се повиши от 20 на 30%? Този въпрос е на дневен ред както за целия Европейски съюз, така и за отделните държави членки. Какви ще са последиците от предвиждането на по-амбициозни цели? Какви ще са последиците за конкурентоспособността на отделните национални економики? Съществуват ли економически модели, които да дават яснота за последиците от предвиждането на по-високи цели за енергийната ефективност? Какви ще са последиците за първичните енергоносители? А, що се отнася до действията ни в областта на климата и енергийната ефективност, то според мен подходът, който прилагаме е по-скоро общ, идеологически, а не прагматичен. Защо смятам, че подходът ни е общ, абстрактен? Искаме да изиграем водеща роля в областта на действията, в областта на климата. Искаме да сме сред онези, които работят активно, които поемат отговорност в тази област. Но не бива едновременно с това да забравяме, че въвеждаме много ограничителни норми. Когато говорим за възможности за конкурентоспособност не бива да мислим за спасяването на света. Разбира се, действията в областта на климата са важни, но трябва да отчетем, че сме и в тежко економическо и финансово положение. Повишават се разходите за енергия, много държави са принудени да затегнат коланите. Какво трябва, следва да направят при това положение държави като Полша и Франция? които залагат най-вече на атомната енергия и на въглищата. Какво да предприемат тези държави, ако въвеждаме толкова ограничителни норми? Как да запазим конкурентоспособността си спрямо други економики по света? Много благодаря. Има ли някои бележки, коментари? Наши тлумачения за всички надължам, така а Председателят казва, ако четете така бързо, е много трудно за конферентните преводачи да се справят с работата си. Наистина имаме малко време, но ако четете така, няма да се разберем. Благодаря. Господин Петерсън. Uh, Благодаря, господин комисар. Да, наистина, този целият въпрос, цялата тази сфера има нужда от по-координирано, а не от по-малко координирано действие. По време на предизборната кампания бяхме си обещали, дори бяхме получили дори от евроскептично настроените партии обещание за сътрудничество. Пак повтарям, тук трябва сътрудничество. Дилемата, пред която сме изправени, е следната. От една страна искаме да имаме сигурност на енергийните доставки, а от друга страна трябва да зачитаме приоритетите на националните държави членки. Ако искаме да постигнем енергиен съюз, бил той какъвто бил по дефиниция, то трябва да стигнем на първо място до очевидният извод, че ни трябват повече инструменти. Инструменти, които да координират повече и по-добре това, което до момента сме правили и което не дава желания резултат. Тази криза би могла да ни научи. Неволята учи. Ако тази неволя не ни научи, не знам коя. Това ми е по-философския въпрос сега, малко по-земният свързан с обезпечаването на енергийните доставки. Откъде идват нашите енергийни източници? Отвън. И трябва да сме по-самодостатъчни. Няма обаче съвместно европейско законодателство за енергията от ветрени паркове. И следователно няма инвестиции. Няма инвестиции, защото няма правна рамка, законодателна рамка и съответно инвестициите няма да потъкат. Дали това може да бъде включено в уравнението на енергетиката по някакъв начин. Благодаря. Господин Господин Скилипиотис от името на Конфедеративната обединена ревица. Благодаря, господин господин председател. Е, е, е, ще говори един колега. Ще говоря на немски, за да се разберем по-лесно с господин комисаря. Може да се каже, че посветихте много внимание на украинския въпрос. Но с тези неистини и полуистини нещата са обществено опасни. А, цифрите. Колко е вноса на газ об... 541 милиарда кубически метра от за Европейския съюз изобщо. 162 милиарда кубически метра идват от Русия, а през Украина вносът, който постъпва в Евро, съставлява 81 е, или 82 милиарда кубически метра. От Норвегия е, с количеството е 84,5 милиарда. Тоест е, от Норвегия постъпва повече газ, отколкото руски газ през Украина. Сега, е, отново имаме газова криза. През 2009 година вече преживяхме една такава криза. Спомняме си. Но трябва да кажа, че нашите партньори от Украина и Русия, ние не постигнахме по-добро разбирателство. Е, енергийната криза в Украина е акутна. Сега правителството, благодаря, казва председателя, времето и, и изтече. Не проявявате интерес към това ли, казва говорещия. Uh, Променихме реда малко, съжалявам, казва председателя. Сега. Първо ще дадем думата на групата на зелените. Клод е, Турмес. Господин комисар, благодаря ви за спортната надпревара, за, извинете, за почтенните взаимоотношения, които установихме през изминалите пет години. През изминалите пет години при всички положения постигнахте напредък в областта на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност. Но не съм удовлетворен от едно нещо. Заявихте спрямо мен, че за вас е задължително приемането на директивата за енергийната ефективност. А вносът от Русия доминира. Мисля, че е наистина добре, че предприемате активни действия за енергийната ефективност. Смятате, че трябва да се забави работата по разработването на възобновяемите енергийни източници. Но не мисля така, защото те към момента са с по-низки цени в сравнение с периода, когато работихме по първия пакет от мерки за действия в областта на, на климата. Но защо сега, точно когато сме в енергийна криза, трябва да инвестираме по-малко във възобновяемите енергийни източници, особено като се има предвид, че цените за тези енергоносители сега са по-низки. Нерядко сме спорили и по въпроса за вътрешния пазар. Добре ли е за вътрешния пазар в Европа за конкурентоспособността да се предоставят държавни субсидии в продължение на 35 години за определени електроцентрали? Помощи в размер от над 100 евро по, за 1 мегаватт Рентабилно ли е да се предоставят кредити за подобни електроцентрали при ниски лихвени проценти? Как се усъвместява това с конкурентоспособността? И какво смятате да предприемете вие през останалите ви три седмици? Господин Тамборано от името на Европа на свободата и пряката демокрация. Salve, giuro sul mio onore che non ho concordato la domanda con tu. Добър ден. Да, Заклевам се в частта си, че не съм се договорил, не съм се наговорил с господин Турмес, но и аз искам да кажа много близко до неговото твърдение, че ни липсват гаранции. Радваме се, че комисар Йотингер е тук, за да ни даде обяснение за нещо толкова важно, колкото е енергетиката. В вестниците пише агенция Ройтер, например, на 17 декември миналата година, разписа, че господин Алмуния е предвидил 19 милиарда за строителство на нова е, енергийна централа в Обединеното кралство. Защо? Защо им се дават е, средства за централа, АЕЦ централа, която всички останали смятаме за опасна и се въздържаме да строим нови такива. И това не го твърдя аз, така е записано в програмите на Европейската комисия от 2014 до 2020 година. Комисарият по конкурентоспособността следователно би трябвало да бъде блюстител на спазването на правилата, а не точно обратното. Вие потвърждавате ли тази а, новина или не? И ако да, как смятате, че това може да се осъвместява с стимулите на тези, които инвестират в а, альтернативни е енергии. Атомната енергетика ще бъде ли част от приоритетите на новата комисия или не? Благодаря. First round, Mr. Е, Schaufhauser not detached. името на независимите депутати. Благодаря, господин председател. Първи въпрос, господин еврокомисар. Потвърждавате ли, че страните, които е, са напълно зависими от руския газ, няма альтернатива? Второ, е, след като е, нещата стигат до дестабилизация на Украина, не въпреки че се случи нещо, което бихме могли да наречем държавен преврат. Трето, как смятате да финансирате енергийната ефективност? Ние работим много за създаване на програма, която залага на финансовата страна, не смятате ли, че трябва да се потърси програма, която бе подкрепена и от френската, и от италианската общественост с активно участие на Испания? Председателят, благодаря, колеги, давам думата за отговор. Енергийната ефективност е свързана най-вече с строителството. 40% от енергопотреблението е в сградите. Повечето от европейските сгради е, вече са построени. Тоест, те трябва да бъдат е, направени по-ефективни на студ, на топлина и така, така. В нови европейски бюджет, прият от вас в структурните програми, са на разположение много повече, отколкото до сега средства за енергийна ефективност колегата Левандовски изготви един бюджет, който съдържа такива моменти. Това са средства на разположение на държавите членки. Така че инструмент имаме. Въпреки това, говорим често за финансиране но е, така малко разводняваме нещата. Е, в отговор на въпроса на господина от Франция, е, ние имаме част от държавно участие около 50%. Във Франция това са 57%, има страни са 47% и така нататък. Тоест от 100% създадена стойност европейските е, граждани плащат 50% такси на алузи, дан, данъци и така нататък. И от тези 50% 1% отива в европейския бюджет и 49% отиват в националните бюджети, регионите, общините и така нататък. Понеже говорим за растеж, инфраструктура, заетост, смятаме, че европейския бюджет трябва да, ако смятаме, че този европейски бюджет ще ни реши проблема с не, е, устарялата инфраструктура, е, с заетостта. Е, парите са в Париж, Милано, София, Штутгарт и така нататък. Нека не се заблуждаваме. Така или иначе, можем да дадем тласък, но ние не сме онези, кои ИТО с бюджет 130-140 милиарда евро да допринесем за рязък растеж в Европа, дори отчасти. Второ, говорим от години, че 3% от БВП трябва да се влага в изследователска и развойна дейност. Колкото повече говорим, толкова повече се окупаваме в 2%. И когато има съкръщение в европейския бюджет, европейските е, държави е, също правят ограничения в тази област. Така че Хайде да не си държим е, неделни проповеди за това как Брюксел е, щял дат ни места. Да не заблуждаваме хората. Ние сме част от цялата картинка, но само една малка част. Второ, въпроса на колегата Карим. Аз мисля, че и в Полша системата за енергийна ефективност в строителството може да допринесе много за енергийната ефективност като цяло. Второ, аз разбирам, че полските партньори не искат повече внос на газ от Русия, за това е важно през януари до година да се открие новия нефтен терминал в Полша за това е важно това да стане през декември в а, Литва. За това е важна интеграцията на Полша към централноевропейската инфраструктура. Балтийския проект, пръстен на изток-запад и така нататък. Важно е да говорим по този въпрос. Важно е Полша да разгледа въпроса за, и опциите за шистов газ, газ на своя територия. И освен това, улавянето, задържането на въглерода също може да бъде повод за технически пробив. Ми, мисля, а, че след 10 години Полша няма да има вече 85% електри, електроенергия от въглища, но това няма да се отнася за цяла Европа. Въглищата ще продължават да бъдат важни, защото в бъдеще всеки тон въглища, който не се изгори у нас, се изгаря в Индия, в Китай, в Русия. Така че е, целият този процес CCS помага за намаляване на емисиите, защото проблемът е световен и то все по-сериозен. За, за това ние говорим за по-малко използване на въглища, но с ясното съзнание, че това остава проблем в света е, механизма свързане на Европа. Ние имаме проект, списък на проекти от съвместен интерес и така ще помогнем на всички държави членки да поемат поне 10% за транзит на а, петрол от съседни страни, с изключение на Испания, Португалия и Франция. В някои случаи забавяме нещата. Вижте, испанците инвестираха страшно много в фотоволтайката. Португалците в вятъра. Те могат да транспортират, да, да, но те не могат да транспортират този, тази електроенергия в Германия или, или Франция. Нямаме такава технология. И господин Турмес, по-нататъчното разширяване в Испания а, наистина ще се забави. Ретроактивни съкръщения според мен са неуместни, но Португалия и Испания очакват да се осъществят нови далекопроводи през Пиринеите, през Атлантика, така че да могат да изнасят тази електроенергия, но ние трябва да бъдем готови, а, включително и ние в Германия, вместо да произвеждаме в Шварцвалд електроенергия, да получаваме от Испания. И още нещо, пак за Германия. В Германия няма един единен далекопровод север-исток и дали ще се построи е под въпрос. Все повече е, от далекопроводите в Северна Германия не се използват. Трябва да променим последователността първо далекопроводите, първо възможността за съхранение и след това а, нови енергомощности. В някои страни, като да речем в Швейцария това се случи и това, отива изцяло за сметка на потребителя. И да края, Люксембург е един жалък пример за енергоносителите. И не може да се смята, че е редно Люксембург да не си върши работата и да очаква, очаква резултат. Пет, пет месеци. Е, Юнкер ги пробля в буквалния смисъл на думата. Е, Люксембург е непроменен, уважаеми колега, по въпроса къде в други страни може може да се купи е, възоб... Е, е, електроенергия от възобновяеми енергоисточници без собствени инвестиции. И сега това трябва да се реши. От правителството до сега не съм получил нито една програма за европейска, в европейската схема на енергоносителите. Това е. Трябва да обсъдим също така въпроса как ще изглежда един завършен общ пазар. И в това отношение в Лисабонския договор съдържа в член 194, всички, цялата правна база за това. Въпроса обаче за техниката си остава национална задача на националните правителства и парламента. Дали въглища, дали АЕЦ и така нататък. Това ще решават правителствата. И освен това те имат в правото да вземат отношение по европейските системи за енергоносители. Пред, Упорито настоявам да се преодолее фрагментацията. 28 отделни системи, 28 системи и механизми за решаване на въпроса. Много е. Време е в рамките на вашия мандат да се стигне до европеизация на механизми, на гаранционните механизми и системата за решаване на енергийната ефективност. Ще коригирам някой от казаното е Европейски съвет 28 са 450 милиарда кубически метка. Оттам една трета е собствено производство. 162 от Русия включва и Турция. И около 70 милиарда от тях минават през Украина. Е, вярвайте, 70 са. Реплика от залата, която не чуваме. 70 са, казва оратора, но 70 са решаващи, колега. За Португалия може да не са важни, но България получава 100% газ от своя газ през Украина. Същото се отнася за Словакия. Тоест, има страни, които са силно потърпевши отношението Газпром Украина е отрешаващо за Чехия, Унгария, Словакия и България и за Западните Балкани, за нашите партньори от, от Сърбия. Не е важно за Ирландия, до някъде това засяга Германия. И тъй като нашите си, газови системи са като улична система, като пътна система, ние можем да внасяме в Германия газ от Норвегия и да го съхраняваме, но той не стига до България. Работим по въпроса в 10 годишен срок, но не можем да финансираме всичко. Е, какво означава проект от съвместен интерес? Съвместно планиране, съвместно проектиране, но не финансиране от Европейския съюз. Освен това беше зададен въпрос а, във връзка с а, а, някои други въпроси. Първо, и аз чета вестници и вчера четох вестници, до момента не е ставало дума за нас. Аз като цяло се отнасям сдържано по въпроса. Просто питам се дали Великобритания, питам и тук присъстващите британски представители на Британия. А, е, дали е разумно е Великобритания да гарантира толкова скъпи е, съоръжения и решения? Това ще се отрази на всички в Великобритания. Между другото, и трите трите партии подгрепят идеята за обща, обща тарифа, което очевидно в Лондон се приема. Искам да попитам, става ли само за една реакция или това е само начална стъпка за още пет в Великобритания, после пет в Финландия, Унгария, Чехия и така нататък. И второ, как ще изглежда енергийния микс? Ако е един реактор, добре винаги може с газ и с а, добиван в, в морето на Шотландия, той да бъде заменен и заместен. Но какво става при други обстоятелства? През следващите седмици в рамките на обсъждането ще проверяваме дали 35 години е реална цена, дали цените са реални или ще бъде необходим подводен кабел от Холандия или Ирландия, дали това не е по-ефтино, отколкото предлаганото решение. Имам редица въпроси. Очаквам да ги обсъдим в стария състав на комисията а, с останалите колеги. Председателят. Благодаря ви, господин комисар. Имаме още 12 заявки за изказвани от страна колеги от различни политически групи. Имаме по минута на човек. Госпожа Мути. Thank you. Uh, it's actually just following on. Госпожа Муди, всъщност. Благодаря. По казаното вече за АЕЦ и емисиите въглероден диоксид. Всъщност вече получих до известна степен отговор на въпроса си, но по въпроса сега за срока, в който ще се вземе това решение. Изтича вече мандата на настоящата комисия, а пък енергийните доставки и тяхната обезпеченост са изключително важни за всички, включително и за Обединеното кралство. Така че смятате ли, че решението ще се вземе преди изтичането на мандата на настоящата комисия? Благодаря. Е, мисис... Е, Благодаря ви, госпожа Киртан Дартлинг. Следващия път. Um, Благодаря, господин комисар. Казахте го, но аз искам да попитам за повече подробности. За улавянето и съхраняване на въглерода. Това е жизнено важна технология, за да ни позволи намаляване на газовите емисии и въглеродни доставки. Аз смятам освен това, че тези браншове, където най-много се произвежда въглероден диоксид, биха могли да бъдат ангажирани в по-голяма степен. Искам да попитам в този смисъл, има ли някоя част на Европа, която да е в челните редици на изследователската работа по тези въпроси? Мисля, че сме по-скоро опашкари в световен мащаб, но да съм сигурна. Какво мислите, да съм сигурна, ви задавам въпроса, какво мислите да направите, за да стимулирате използването на тази технология. Благодаря. Комисар, майна фрага... Е, господин Левандовски, имате думата, господин комисар. Благодаря ви, господин комисар. Въпросът ми цели да хвърля мост към бъдещето в бъдеще предстои да отговаряте за цифровата економика. Както енергийният, така и цифровият пазар са важни за Европа. Те все още не са доизградени. Мислиш ли, че има прилики между тези два ресора? Има ли някакви прилики между тези две цели? Изграждането на вътрешен енергиен пазар и на вътрешен цифров пазар – и на двата пазара има много мощни играчи и на двата пазара има нужда от определена сигурност по отношение на планирането. Това бе въпросът ми. Пожелавам ти всичко най-добро за бъдещето. Благодаря, господин Балчитис. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, съжалявам, че предстои да смените ресора. Както каза и бившият комисар господин Левандовски, и новият ви резор също е много важен. А, що се отнася до сътрудничеството ни през изминалите пет години, благодаря ви. Междувременно обаче настъпиха немалко промени светлината на скоро неодавнашните събития в Украина. Като се има предвид това, ще трябва да преработим стратегията си, най-вече в областта на енергийната сигурност. ако не постигнем стабилни цени на енергията, а няма да постигнем това през следващите 10 години, няма да имаме и сигурност по отношение на планирането. Президентът на Русия Путин преди време изрази съмнения във връзка с обратния поток. Той изрази съмнения от правно естество във връзка с доставките на газ към Украина. Не би ли трябвало да преработим стратегията си? Благодаря, колегата Гюрк. Благодаря. От 2006 година насам. Не за първи път говорим по тази тема. И винаги, когато я обсъждаме, установяваме, че са ни вързани ръцете. Не искам да подценявам вече предприятите от комисията действия, които бяха важни. Същевременно и държавите членки трябва да предприемат немалко в областта на инфраструктурата. Въпросът ми към вас е следният. Съхраняването не съхраняването за търговски цели, а задължителното съхраняване на газ Възможно ли е тази мярка да бъде прилагана в рамките на общо европейска стратегия? Господин Пипер, енергийната сигурност, господин комисар, ако България наистина на 100% е зависима от доставки на газ от Русия, то каква е ползата от економии в Гърция, например. Мисля, че няма да има полза, докато не изградим общо европейски пазар, например за търговия с емисии. Пазар в рамките на който можем взаимно да си помагаме. Директивата за енергийната ефективност. 24 от общо 28 държави членки в момента не могат да изпълнят целите по нея. Мисля, че създаваме известно объркване в държавите членки ще трябва да предоставяме стимули по линията на рамковите условия. Най-добрите рамкови условия могат да се създадат на вътрешния пазар. Така ще можем да предотвратим зависимостта в областта на енергетиката. Мислила ли е комисията по въпроса за това да се предостави да й се предостави един по-силен мандат за водене на преговори за закупуване на енергия. Господин Бланко Лопес. Е, Много благодаря, господин председателю едно от най-големите предизвикателства пред Европейският съюз. Току-що го подчертахме отново с споменаването на украинс... кризата в Украина. Ясно е, че трябва да се придвижваме по-бързо, по-скоростно по посока енергийно обезпечение. И не може да се придвижваме бързо към такова обезпечение, без да увеличим производството на альтернативни енергии. И освен това, ако не развиваме транспорта и взаимосвързаността на едни държави с други. Европа не може да се държи като енергиен архипелаг, който се състои от много малки островчета, които са свързани при това с дефектни връзки помежду си. Трябва да напредваме, да напредваме бързо. Само така ще стигнем до енергийно обезпечение и до развитие на възобновяеми източници. Разбира се, и енергиен микс ще бъде по-добър. Съжалявам, господин комисар, че дадохте за пример Испания и казахте, че тук сме намалили развитието на възобновими енергии. Това е много жалко и злощастно сравнение от ваша страна. Благодаря. Рубик. Господин Паул Рюбих. Благодаря. Благодаря ви, че ни разяснихте отделните цели, че цитирахте статистически данни, които показват какви ще са последиците от енергийната ефективност за, различ... за производството на различни видове енергия. Заявихте, че в Франция извеждането от експлоатация на АЕЦ ще е голям проблем за промишлеността. Проблем ще е и целта от 30%. Мисля, че би било необходимо да си поставим цел за реиндустриализация и за 2030 година. Мисля, че ако не си поставяме цели, ако не предвиждаме срокове за тяхното постигане, няма да стигнем до никъде. Все още не сме постигнали целта от Лисабонската стратегия, именно да се превърнем в най-конкурентоспособния регион в света, чиято економика се основава на знанието. Трябва да си поставяме ясни цели, това е важно с оглед на заетостта. Благодаря, господин Хелмер. Благодаря, господин председател. Благодаря, комисар Етингер, за много синтезираното ви изложение. Мисля, че направихте чудесен анализ на проблемите, пред които сме изправени, но не ни казахте много точно какви според вас следва да са решенията Имам добра и лоша новина за вас. Лошата новина е, че Европа няма да постигне заложените цели, а добрата е, че няма значение. Конференцията КОП-20 в Лима през декември със сигурност няма да доведе до споразумение по същество. Дори и да бъде постигнато такова споразумение, то няма да бъде приложено. Но и това няма значение. Нека ви припомня, че заявихте, че Европа не може да си позволи едностранна енергийна политика или едностранна политика в областта на климата. Като си има предвид, че конференцията КОП-20 няма да стигне до, доведе до успешен край, Бихте ли заявили в такъв случай, че европейските институции просто няма да продължат да преследват целите си? Европейския енергиен пазар и Европейският енергиен съюз тези две структури не биха били приемливи нито за моята партия, нито за британското правителство. Председателят, съжалявам, че трябва да ви прекъсвам, но нямам друг избор. Госпожа Вернер. Още един въпрос за енергийната ефективност, многократно споменаване. Вие сам казахте, че е, с обезпечаването на енергия в Европа това добива особено значение. Защо не си поставихте по-високи цели? Не само саниране на сградите. Тук, тук проистичат много въпроси и чувам, че чухме, мисля, че само пет държави членки са е, транспонирали директивата, какво смята да направи комисията по този въпрос или да смятаме, че комисията е капитулирала пред е, държавите членки? Е, пан Гробарчик. Господин Гробарчик. Благодаря, господин председател. Господин комисар, Припомнихте ни много важният трети енергиен пакет и независимостта ни в енергийната сфера както и създаването на единен енергиен пазар. Това разбира се е в основата на енергийната обезпеченост. Непрекъснато повтаряте това. Сега, база, важно е и така и подчертахте, че ни трябва здрав разум Господин председател, дали може да ни кажете нещо конкретно за вашата държава Германия, а да забравите малко ролята е, за вина комисар? Как се развиха събитията, когато прехвърлихте 100% акции на руския газодукт ОПАО? Thank you, President. Um, благодаря, господин председател. Непрекъснато повтаряте колко е важно да диверсифицираме партньори и източници. Сега, Южният коридор. Южният коридор трябва да бъде важна част от нашата стратегия. Например, през март 2014 година Европейският съвет изрично го подчерта, както и необходимостта от свързване на различни източници на доставки в Средиземноморието. Бих искала да попитам какво е вашето виждане по този въпрос. Как мислите, че ще се развие, развият доставките и преносът на газ в Средземноморието? Как ще се отрази това на нашата енергийна обезпеченост и как ще се отрази това на европейските и средиземноморски взаимоотношения, които в крайна сметка са част от големият обмен на газ в света? Благодаря. Имам простичък въпрос. Дали господин комисаря е, ще е, предвижда допълнително финансиране с цел намаляване високите енергийни разходи? But, well, maybe you have благодаря. Може би е, имате кратък въпрос, макар че не сте в списъка. А, а, искам да попитам за Средиземноморието. Има различни съоръжения от газовата инфраструктура. Те са важни за енергоснабдяването на Европейския съюз. Е, четем в стратегиите, че за такъв възел е, за е, природния газ ще има обща стратегия. Не виждам стратегия за Средиземноморието. Как ще стане това? В Средиземно море има сериозни находища на природен газ. Кой ще финансира? И е, освен това в економическата зона в е, Кипър започват много важни сондажи. Well, uh, for... По-тясно сътрудничество в региона. Uh, and... Благодаря ви, господин Йоттингер, за участието в нашия дебат. Давам ви думата за заключителни бележки. Господин председател, уважаеми евродепутати, е, изграждането на енергийни терминали неизменно е част от нашата енергийна политика. За това в списъка ни съдържа няколко проекта. Този списък е, се дописва и ще продължи да се дописва. Аз мисля, че от 20 към момента списъкът ще нарасне на 26-28. Това са моите очаквания. Но това трябва да става в синхрон с изграждането на тръбопроводите. В Испания, също с европейски средства, са на лице големи мощности и е, сега работим за разширяване на системата към и Франция. В противен случай от терминала няма никакъв смисъл. Инфраструктурата често е свързана с национална политика. Не го казвам непременно като критично, но във Франция минаха години, по която се вървеше по една стратегия, пазар с монопол на ГДФ, ЕДФ и така нататък различни компании, които поддържаха монополно положение в областта на снабдяването с електро, електроенергия и газ. Но ние трябва да преодолеем тези монополи, ако искаме да създадем един европейски пазар. Задача, която не е лесна. Наш... Това е, което ще бъде важно, за да и осъществим плановете си за Средиземноморието. Много е важно Имаме вече две конференции проведени по този въпрос. Подготвяме трета, е, трета конференция. Израел иска да е, изнася 50-60% от своите находища. Ще има вероятно и някакви контакти по този въпрос между Израел и Палестина. Палестина се нуждае от енергия е, Кипър е, също се включва и, уважаеми колега, трябва да кажа, че там има възложени е, задачи за проучвания, има пилотни проучвания, така че очакваме, че това ще е взаимно изгодна сделка за проучващите и за Европейския съюз. На конференцията в Малта участваха и Гърция, и Малта, и североафриканските страни, и то отрешаващо е състоянието на транспортната инфраструктура. За да бъда конкретен, дали искаме подводни тръбопроводи, Израел, Кипър, Гърция или ще бъдат другите терминали с, а, за танкери или е, ще използваме възможностите, които предлага Турция. Защото един тръбопровод Кипър, е, Турция ще бъде и по-ефективен, и по-ефтин. Е, решете дали да го впишете в протокола. Но ако тръгнем от Централна Азия, един такъв е, тръбопровод може да се окаже много полезен. При, е, при всички правни спорове ние бихме могли да включим този тръбопровод с участието и на Турция. Става дума за милиарди които можем да економисаме. Така че отпращам този въпрос. отправям този въпрос към един човек с опит в политиката. Да, искам да имаме такава структура, инфраструктура и програма с участието на Турция. Би го направил или го пожелавам на моя е, приемник на мястото. По-нататък, е, днес след дълго ще трябва да бъдат изведени от експлоатация ТЕЦ и други съоръжения, а ще се нуждаем от е, електроенергия. И както и да е, решим нещата, не бива да отлагаме, защото във всички случаи това ще се отрази на енергийния микс и на прилагането, на изпълнението на решения, които те първа ще се вземат. Така че ние се надяваме, че още в тази комисия ще се вземе решение, защото на новоизбраната комисия ще и трябва още половин година, за да стигне до този въпрос. Улавянето и задържането на въглерода. Надявам се, че ще има два успешни проекта. Един е в Великобритания. Разходите не са малки. По 6-7 евро е, плащаме е, на, е цената на въглерода на пазара и на въглеродния е, диоксид. Е, такива проекти наистина са твърде скъпи. Но имаме и програмата от 2008 година и все пак инвеститорите казват, че все още са на червено. По отношение на производството на а, електроенергия, използвайки а, е, системата на улавяне и съхранение на въглерода. Когато се поех тази задача, говорихме за 20% енергийна ефективност и нищо на практика. Сцената на големи усилия през декември 2012 година с сериозната помощ на евродепутати и на председателя на съвета на Европейския съюз по това време от Дания. Прокарахме директивата, но и в нея мерките бяха насочени по-скоро към 17-18% повишение на ефективността. Държавите членки трябва да прилагат на практика и само преди няколко седмици отпрати, изпратихме предупредителни писма, е, като заявихме, че ще заведем дела за нарушение на договорите. От юни месец правим подобен преглед. В една демократична система можем да, да сторим само това, което предвижда договора без бавене и без разтакане. Впрочем, такова писмо бе изпратено през юли и до Германия, като очакваме оттам да получим съответни идеи. Сега вече моите специалисти казват, можем да стигнем до още 10%. Имаме 7 години време, с които разполагаме, така че нещата не са толкова лоши. И ще имаме нови цели сили, които трябва да продължат през следващите десетилетия. За покупката на стратегическа инфраструктура фирмата BASF има дялове в мрежи и резервуари за газ, които бяха продадени на досегашния им партньор с 50% участие. Значи Байсе Витерсхал и след, след това е, е фирмата Вингаз, която, в която участваше и Газпром. Сега, сега 100% е, от тази система, тази фирма е собственост на Газпром. Направихме пълна проверка е, нищо не можем да променим. Но все пак трябва да си зададем въпроса. Португалия продава на Китай. Италия продава части от своята енергийна система на Китай. Гърция също. Е, Европа живее в, в, и прахосва и понякога и едновременно с това продаваме инфраструктура на собственици в Азия, в Русия. Това не е в нашия изконен интерес. Ако Европейския съвет би ни дал повече правомощия, можем да направим повече. В условията на сега действащия договор – не. Е, от Газпром е, чухме много критични изказвания. Ако, например, РВЕ продава, фирмата РВЕ газ на Украина през Словакия. Е, това не е възможно, но в нашия пазар е заложен принципа. Собственикът решава какво ще прави със своето имущество. Ще продава, ще съхранява и така нататък. И след като РВГ е купила от когото и да е газ, Газпром, Холандия и така нататък. РВЕ има пълно право да продаде газа в Германия, в Словакия, в Украина, да си го пази, да го съхранява и така нататък. Това е пазарна економика и това са правилата на собствеността. На руснаците това не им харесва, но ние трябва най-спокойно да им кажем, това не ви засяга. Ако в Брюксел си купите е, една каса бордо, можете да си я изпиете, можете да я подарите, можете да си я пазите. Същото е положението, ако си купите кола на старо. Така че, когато говорим за правото на вътрешния пазар и така нататък, нека да кажа, руснаците познават нашите правила, но не ги приемат. Има обаче европейски правителства, които не са запознати с тези правила и биват измамени от руснаците. Говоря и за немскоязични държави. Летста пункт. Wie vergleiche И накрая как ще направим сравнение между енергетиката и и цифровизацията. В инфраструктура ли е, винаги има допирни точки? Има дигитална цифрова инфраструктура и има енергийна инфраструктура. Има трансгранични планове, има е, планове за инвестиции и добри възможности за реализация. Второ, в енергийната техника ние не се нуждаем от нищо повече. Една газ централа от Сименс е най-добрата, е сред най-добрите в света, докато що се отнася до цифрови платформи и така нататък, европейците са на светлинни години зад американците и някои азиатски държави. И трето, енергията е стратегически фактор – по отношение на сигурността, обезпечеността и по отношение на разходите. Цифровизацията е стратегически фактор в още по-голям мащаб. И ако при откриването на световното изложение, автомобилно изложение в Франкфурт се предлагат смартове или когато говорим за туризъм, за логистика въобще и в реалната економика, в машиностроението, нека да не забравяме, че тук се осъществява и предстои една опасна революция – това е нещо, по което настоящата комисия постигна неудовлетворителни резултати. Бъдещите еврокомисари трябва да подходят по-критично и с повече европейски дух по този въпрос. Благодаря за вниманието. Ще се видим отново в понеделник вечер, ако не греша. Много ви благодаря, господин заместник председател. Благодаря и на колегите за участието в дебата. И в края на дебата, днешния дебат, искам да кажа следното. Можем да сме на едно мнение, може и да не сме с чутото от вас. Но вашата лична роля господин заместник председател на комисията, за изграждането на европейски подход за енергийно обезпечаване всичко това, което е свързано с енергийната ефикасност, с единният енергиен пазар, който все още е в градеж, не могат да бъдат пренебрегнати. Нека да ви е, кажа нещо конкретно. Преди 5 години комисар Йотингер, Отингер бе на изслушване пред нас и комисията ЕНФИ и каза следното. През следващите пет години имам намерение да си взаимодействам с вас, с да думи с нас, за да постигнем европеизиране на нашата енергийна политика. Имаме нужда от промяна в чипа на енергийната политика, на това как се прави тя. И аз смятам, че сте променил чипа до голяма степен. Може да сме съгласни, може да не сме съгласни, но едно е вярно. Помогнахте много за построяване на бъдещето. Благодаря. Благодаря. Продължаваме сега с заседание на координаторите. Преди това обаче 3-минутна почивка.